Uh, And, um... Добър ден. Имаме гласуване в 9.30. Първия дебат се нарича равенство между жените и мъжете в Европейския съюз през 2010 година. Давам думата веднага на Надя Хирш. Yeah. Als äh, sozusagen federführend ist ja äh, der Gleichstellungs- der Frauenausschuss. Ähm, insofern Имаме едно становище, което трябва да издадем. Работим по този доклад заедно с Комисията за жените. Ще се спра на двете, на, на няколко основни точки. Искам да кажа, че има положителни развития, но също така в рамките на финансовата и економическата криза често се използва аргументът, за да не се спазват принципите на политиката на равнопоставеност между половете. И мисля, че е много важно именно въпреки кризата да продължим да се застъпваме за равнопоставеността между половете. Това не е лукс, това е нещо, което се разбира от само себе си. На второ място, съвместяването на професионалния и семейния живот, което е много трудно за много от жените. Е, трябва да поощрим държавите членки да дадат повече възможности е, за жените да гледат децата си, да им помагат в това отношение. Освен това, гледането на възрастните хора, това е също много често е, област, в която са заети повече жените. А може би тук е, трябва да помислим за професионализирането на гледането на възрастните хора. А, факт е, че когато има семейство с деца, а, с дъщери, то често именно дъщерите са у нези, които се обявяват готови да се грижат за своите възрастни родители. Една друга точка, това е дискусията за професионалните, за специалистите. Много често е, дискусията върви в такава посока, че трябва да се внасят квалифицирани кадри от чужбиня, но според мен потенциала на жените тук не е достатъчно използван. Ако работим в тази насока, ще постигнем безспорно успехи. Има много добре квалифицирани жени, но за съжаление тук се вижда и една разлика при заплащането между мъжете и жените. Това е също нещо, което трябва да продължаваме да следим. И това се отразява после при пенсията, която жените получават. Освен това, още нещо, което играе голяма, е, голяма роля. А това е именно факта, че младите жени да се мотивират да вземат професия, която не е типично женска професия. А, нека се поощряват жените да а, видят дали могат да се реализират в областта на машиностроението, на, на физиката. Няма генетично предразположение за жените те да не се занимават с такива професии. Така че смятам, че жените, младите жени могат да, се, да бъдат поощрени да се реализират и в тези области. А много важна точка е точката за мигрантките. Дискутира се много как може да поощрим мигрантките да се включат в социалния живот. Важно е, когато жените водят самостоятелен живот и идват от, от трети страни, то тогава те имат право да разполагат със своя живот и това е само добре за тях. На последно място това е въпроса за вземане на предвид равнопоставеността между половете, когато правим бюджета. Въпросът е да знаем на къде се отправят паричните потоци, за какво се изразходват средствата. Да, например, поощрява се на комунално равнище, на, общи, на общинско равнище по, подкрепата за спортове, за футбола, например, но това са все мъжки спортове. Не се взима предвид а, какви спортове могат да бъдат поощрени за жените. А друга област, това е мобилността и инфраструктурата. Къде отиват парите, които могат да подобрят живота за мъжете и за жените? Още една точка, която за съжаление отпадна, тъй като нямах място, но аз самата имам предложение за, положение, за промени тук. Това е аспекта за жените във водещи ръководни позиции. А, хубаво е да се изиска от предприятията една доброволна квота за жени, а т.е. тези места да са запазени за жени, които имат интерес да заемат ръководни позиции. И а, в съответствие с съотношението на ръководството на дадено предприятие, да може да се вземе предвид именно тази доброволна квота. Е, не става въпрос за предприятия, които, в които така и така заетите са главно мъже, но например в университетите, където 80% от студентите са жени, там може да бъде въведен един такъв аспект. Това са моите предложения за момента. Очаквам с нетърпение дискусията и вашите предложения за изменение. Благодаря. Благодаря. Госпожа Штайн Рук благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Хир за нейния доклад и мисля, е, че трябва да подкрепя нещата, които вече бяха казани. Е, може би може да постигнем споразумение последните точки. Равнопоставостта на жените се дискутира от много години и темпото е, за съжаление, много бавно това, което е изключително важно, е промяна на менталитета, на начина ни на мислена, на нашите инициативи. И в Германия нещата много се промениха именно благодарение на европейски инициативи. Така че трябва да продължим в тази насока. Промяната на менталитета засяга от една страна политиката на предприятията, когато става дума за заетост и освен това е необходима промяна на начина на мислене в обществото. Трябва да се създадат възможности за жените да съвместяват професионалния и семейния живот. Има в Германия таз, този израз на майката сврака, т.е. майката, която прекалено много се опитва да работи и не, не отделя много време за децата си но и в главите на мъжете трябва да се случат някои промени, когато става дума за а, възпитание на децата. А, работодателите в такъв случай няма да са сигурни дали бащата или жената ще останат в къщи да се грижат за детето. По този начин биха се преодолели някои предразсъдъци при назначаването на жените. Трябва и някои трябва да помислим и за някои конкретни мерки, които да се приложат в държавите членки. Много, много време а, говорихме за доброволни квоти, които да се въведат в предприятията. И тук аз не съм съгласна с мнението на госпожа Хир за доброволните квоти. Може би тук този елемент трябва да стане по-задължителен. Въпросът за, на социалните партньори е важен. В Испания, например, има едно задължение за равнопоставеност между мъжете и жените. Може би трябва да се получим от това в нашите инициативи. А също така равнопоставеността при изработване на бюджета. Някои държави членки вече имат бележат успехи в тази област, Европейския парламент също. Това е един постепенен път, но поне за, нашата политическа, за нашето политическо ниво а, това е много важно и мисля, че трябва да се предложи да бъде прието и от държавите членки. Благодаря. Благодаря. Госпожа Лопе Фонтайн и след това госпожа Моран. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че становището на нашия отговорен докладчик и доклада на водещата комисия са много добри. Нямаше много време за действие и си мисля, че нашия принос е добър. Мисля, че ще можем да се споразумеем по един текст, който подлежи на консенсус. Единственото нещо, което искам да кажа е, че е жалко, че все още говорим за неравенство между мъжете и жените. В наши дни не би трябвало вече да говорим вече за това. Майка ми говореше за равенство на плащането между мъжете и жените и е жалко, че все още обсъждаме този въпрос. В точка първа се казва, че не е имало никакъв напредък и аз си мисля, че това пък отива твърде далеч трябва да намерим малко по-различна формулировка, защото, както каза колегата от социалистите, в Испания поне има план за постигане на равенство и положението на жените се е подобрило сериозно. В много страни също има подобрение в сравнение с миналото. Проблема е, че все още говорим за неравенство в много аспекти между мъжете и жените. Не ми се иска да отнемам твърде много време. Ще обсъдим този доклад още веднъж. Нека да кажа нещо и по точка 6 обаче. Жените мигранти. Не трябва да забравяме жените от етнически малцинства, най-вече жените роми, защото техните семейства функционират по един начин, по който за тях самите се създават проблеми да ходят на работа. Те нямат особено голям достъп до образование или професионално обучение. Съгласна съм с докладчика там, където тя споменава жените и създаването на лидери. Сред тях както и жените и ролята им в университетите. Аз лично съм против квотите. Не смятам, че това е правилният път да се гарантира получаването на лидерски постове от страна на жените, но в страни от всичко това смятам, че доклада е добър. Благодаря госпожа Моран Шартия и след това господин Ман. Благодаря. Госпожо председател, Искам да подкрепя току-що казаното. Искам да благодаря на Надя Хирш и на госпожа Натиша за този доклад, е, в който се разглеждат много различни елементи. Нека да кажа няколко неща, които не са достатъчно добре подчертани и трябва да бъдат доразвити. Първо, проблема с заплащането. Днес трябва Европа да се постарае да намали пропаста между реалните доходи на мъжете и жените. Всеки иска Естествено, заплатите да са равни, но това не може да се осъществи, защото има различни такси, които правят тази бездна още по-голяма. Мен ми се иска да се говори за истинско равенство в заплащането на мъжете и жените. Има голям проблем с данъчното облагане на домакинствата. В някои страни държавните такси се изчисляват възоснова на заплащането на всеки отделен индивид. В други страни се облага домакинството. И когато се облага домакинството, всъщност заплатата на жената се облага с по-голяма ставка, защото тази заплата се добавя към заплатата на мъжа, която представлява данъчната основа. По този начин заплатите на жените се облагат в по-голяма степен, но не се създава стимул за тях да работят. Надя, обърнете внимание на това, защото това е един трамплин, който прави разликата за плащането на мъжете и жените още по-голяма. Още нещо. По отношение на схващането за мъжките и женските професии. Има цели поколения, в които цари схващането, че някои професии са мъжки, а други женски. Трябва да включим тук професионалните асоциации, например, Сдружението на строителните работници във всяка една страна. В Европа като цяло трябва да се борим с това погрешно схващане. Жените трябва да имат достъп до Комениус, Еразмус и така нататък. Трябва да се промени схващането като цяло, не само по отношение на жените, и по отношение на момичетата. На трето място, образованието. Образованието на момичетата става все по-добро и това се отразява и на тяхната квалификация. Но проблема възниква след като жените навлязат на трудовия пазар – какво става с тяхната квалификация? Има много млади жени, които са с висока квалификация, но не се опитват да направят кариера в сектора, в който имат висока квалификация. Това е нещо много сериозно, защото образованието е инвестиция. Инвестиция от държавата и от семейството. Ако позволите да възникне ситуация, в която жените не осъществяват своята висока квалификация, не успяват да съчетаят личния и професионалния живот, разликата между мъжете и жените ще стане още по-голяма. Четвърти коментар. Това е много важно, госпожо председател. Трябва да включим равенството в надзорните съвети и когато става въпрос за обществените услуги, държавите трябва да дадат пример. Ако погледнем пирамидата на иерархията, най-високите постове в държавата винаги се вземат от мъже. Как можем да говорим за равенство между мъжете и жените в надзорните съвети, ако в държавата това не се прави. Благодаря, казва председателката. Имам още 4 оратори. Ще гласуваме в 9.30. Моля ви да сте максимално кратки. Томас Мане първи, след това госпожа Естрела. Uh, Госпожо председател, ако трябва да бъда бърз, що се отнася до бързината, обаче в Германия нещата се точат в Германия, ние се движим като, като охлюв. ние се надяваме такива доклади да бъдат излишни в бъдеще, т.е. Да, равнопоставеността да е нещо, което се разбира от само себе си. Се. По принцип се казва, техническите е, професии са за мъжете. Виждаме, че все повече, е, че все още е, учителите, химици и физици са повече от учителките. Ако момичетата и младите жени погледнат и се опитат само за един ден да видят какво е как биха се чувствали в една мъжка професия, това е само символично действие. Е, трябва да се погрижим такива е, дейности, такива символни дейности да се, да се случват в ежедневието. Спортът става женски. Това беше едно заглавие в един вестник, когато ставаше дума за футбола. Стефи Джонсън е от Франкфурт на Майн. Тя бе обявена за футболист на годината. Така че аз във всички случаи ще подкрепя и по-нататък лично това, тази тенденция, тази, това развитие. Освен това, в Бавария, в Бавария има 40% квота за жените. Какво би казал Нати за това? Благодаря госпожа Естрела и след това госпожа Фигейредо. Госпожа Естрела. Благодаря, госпожа председател. И аз искам да, да поздравя докладчика. Мисля, че нейното становище засяга основните елементи. Разбира се, има и на къде да се подобри. Положението на жените в Европа не е равнопоставено навсякъде. Има големи разлики между страните и става дума и за участието на пазара на труда, и за различното заплащане. Има държави членки, в които разликите е, в заплатите между мъжете и жените могат да достигнат до около 30%, въпреки че средната разлика между мъжете и жените в Европа на, по отношение на заплащането е 18%. Също така има големи разлики по отношение на достъпа до назначения на високи постове, където се вземат решения. Именно заради това искам да подчертая, че е много важно да има квоти. Въпреки, че квотите би трябвало да са временен инструмент и въпреки, че някои жени отхвърлят идеята за квотите, защото смятат, че това създава лош имидж на жените – въпреки това е доказано, че това е единствения начин да се постигнат резултати. Страните, в които се приемат закони за равнопоставеност в политиката, в представителната политика, са постигнали добри резултати и на национално, и на местно равнище. Затова мисля, че е добре да има квоти за правителните съвети а, на онези дружества, които се котират на борсата. Едно консервативно правителство в Норвегия зададе квота от 40% за жените в управителните съвети на дружествата, които се котират на борсата. Последните проучвания показват, че едно дружество, в което има поне три жени в управителния съвет, постига по-добри резултати и е, по-добри цени на акциите. Има случаи, в които покачването може да достигне до 72%. Има и нещо друго. Не искам да навлизам в големи подробности, но все пак да говорим и за жените с деца. Жените с деца под 6 годишна възраст много по-трудно получават повишение и, са, и участват по-малко на пазара на труда, докато мъжете с деца под 6 годишна възраст получават повече повишения и участват повече на пазара на труда. Работят повече часове. Именно заради това трябва да се направи така, че да могат да се съвместяват служебния и семейния живот, за да може и мъжете, и жените да си делят и семейните, и служебни отговорности. В заключение, госпожа председател, жалко е, че плана за действие на комисията за 2011 година не включва нито една от тези точки. Въобще не се споменява споменава необходимостта за борба срещу а, разликата в заплащанията. Госпожа да има думата. Obrigada, Sra. Благодаря, госпожо председател. Ясно е, че има ограничение за това становище. Ограничение в броя на думите. И все пак можем да добавим нещо, струва ми се, що се отнася до настоящите затягания на бюджета. Честно казано, те е, влушават дискриминацията, особено спрямо жените и децата. Защо? Влушава се положението с безработицата, и се увеличава броя на хората, работещи при ниско заплащане и несигурни условия на труд. Това се отразява и на важни обществени услуги. Така че тук виждаме крачка назад по отношение на правата на жените. Второ – Дискриминацията по отношение на заплатите представлява и дискриминация в последствие по отношение на пенсиите, защото по-низките заплати води до по-низки пенсии в последствие и в крайна сметка жените страдат най-много от ниски пенсии. Това се отразява и на децата в Европа. Благодаря госпожа Корнелисен. Благодаря, аз пък искам да кажа нещо положително. Мисля, че в момента се случват много промени и е, тъй като е, тези промени тъй че се насърчават от кризата и е, застаряването на обществото, можем да използваме тази възможност, за да подобрим нещата за жените. Например, можем да променим дискриминационните е, норми в някои области, а пък също така, като става дума за зелена економика, можем да се погрижим жените да не бъдат оставени на страна. Стратегията до 2020 година изисква повече жени да влязат на пазара на труда, по-голямо участие на хората на пазара на труда като цяло, а групата, сред която неучастието на пазара на труда най-високо е са жените. Също така трябва да се погрижим да комбинираме въпросите за трудовата заетост и за грижата. Има някои притеснителни развития, а именно това, че парламентът не винаги може да участва и трябва много внимателно да наблюдаваме тези случаи. Има големи усилия за преструктуриране на предприятията в момента. Това също е добър шанс за жените да получат лидерски позиции. Госпожа Естрела каза, че има нужда от квоти. Да, съгласна съм с нея, но а, а, смятам, че те трябва да са временни мерки. Много жени казват, че квотите м, са зле, за, действат зле, на положението на жените, защото изглежда, че те не се избират поради а, заслугите си. Но трябва да ви кажа, че през последните години не се увеличи увеличил броя на жените на високи позиции, а, когато имаме доброволна, а, доброволни квоти, така че може би е необходимо да а, се въведат квоти, за да стане това. Мъжете рядко страдат от такива ситуации. Надявам се, че Надя ще отговори на основните въпроси, а на останалите само по имейл. Благодаря. Благодаря на колегите за предложенията. Естествено, аз ще взема предвид особено някой от предложенията. Благодаря на работата с докладчиците в Сянка. Естествено, някои от пунктовете, които засегнах, биха могли да бъдат допълнени, задълбочени и с колегите е, с колегите може да в двустранни разговори да уточним как да продължим по-нататък. Благодаря за това, че бяхте кратка. Крайен срок за измененията 10 декември, дебат по измененията 24 януари, приемане в комисията по с 25 януари. Преминаваме веднага към гласуването първото гласуване за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Всички политически групи се съгласиха да гласуваме анблок за, против, въздържали се, приема се. След това Карима Дели, отключване на потенциала на културните и творческите индустрии. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Приема се. 21 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Електронна проверка. Uh, Край на гласуването. Двадесет три гласа за. Един колега не си е взел картата. 18 гласа против. Приема се. 22 отпада. 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Хаш. За. Против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 приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против. Ще направим проверка по 52. Всички ли гласуваха? В край на гласуването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 69 за. Извинява се председателката. Отпадат. Отиваме на 75 за. Против. Въздържали се. Приема се. 76 за. Против. Въздържали се. Приема се. 77 оттеглено. 78. Искате думата. Искате думата, госпожа Штайнрук за изменение 78 искаме пояснение, защото има разлики в немската и английската версия. Piracy бихме искали да заменим с counterfeiting на английски. Всички са доволни. Има ли възражения? Няма. Добре, ще гласуваме по тази промяна. 78 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против. Нека да проверим 81. Начало. Надяваме се, че има начало. Сега може да гласувате. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 22 за, 19 против. Приема се. 79 отпада, 80 за, против. Мисля, че трябва да проверим и това изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Двадесет за, 19 против, приема се 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по становището с измененията, с поименно гласуване. Начало на гласуването поправя се председателката. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 38 гласа за, 5 против. Приема се. Поздравление. Сега преминаваме към следващата точка. Проекто становище, изготвено от госпожа Um, Mr. Figueiredo, if you could raise that when we get to compromise. Госпожо да можете ли да повдигнете този въпрос, когато стигнем до компромисно изменение Д? Добре. И сега преминаваме към гласуването на проектостановището по доклада за 2010 година относно изпълнението на програмите за политиката за сближаване за периода 2007-2013. Изменение едно за. Всъщност,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 Отхвърля се, струва ми се. 20 за. Против. Моля, гласувайте електронна проверка по 20. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Двадесет и четири гласа за, 19 против, приема се 21 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение С за, против, въздържали се, приема се. 29-то изменение за, против. Моля, гласувайте електронна проверка по 29. Vote, voted. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 25 гласа за, 17 против. Приема се. 300 изменение за, против. Същото мнозинство. Приема се 31 за, против. Въздържали се. Нека да направим електронна проверка по 31. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 24 гласа за, 16 против, 2 ма въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се. Отново електронна проверка по 32. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 24 гласа за, 16 гласа против, 2 въздържали се. Приема се. Компромисно изменение Д. Госпожо Фигерейда, искате думата по процедурен въпрос. Благодаря много. Това е компромисно изменение включва моето изменение 37. Аз под подкрепям идеята да се включи моето изменение в компромисното изменение, но само ако е в първоначалния си вид. Не съм съгласна с първата част на компромисното изменение, но това ще се реши с гласуването. При всички положения Смятам, че трябва да гласуваме по първата версия на компромисното изменение, а не по версията, която беше изпратена днес, в която моето изменение е изключено и е предложено то да се гласува по-отделно. И така, предлагам следното. Да гласуваме по компромисното изменение във вида, в който то беше изпратено вчера, а не като както е изпратено днес. Председателката трябва да гласуваме по текста, както го имаме сега. Ако смятате, че вашето изменение не е покрито в компромиса, тогава можем да гласуваме по вашето изменение в допълнение, но това е само ако то наистина не е включено. И така, компромисно изменение да е за, против, въздържали се, приема се. След това гласуваме по 37 изменение като допълнение. За? Против? Въздържали се? Приема се добре, остава като добавка. 40 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение е за, против. Нека да направим електронна проверка, моля. Гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 26 гласа за, 17 гласа против. Приема се. Изменение 47. За. Против. Въздържали се. Приема се. 48 за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 Против? Нека да направим проверка. Моля, гласувайте по 56-то изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 24 гласа за, 19 гласа против. Е, приема се 57 за, против. Въздържали се Нека отново да направим проверка. Моля, гласувайте по 57-мо изменение. Всички ли гласуваха? Крайно гласуването. 20. Извинете. Допълнителният глас е против 21 гласа за, 22 против. Отхвърля се 58 изменение е за. Против. Въздържали се. Приема се. 59 за. Против. Въздържали се. Приема се. Моля, гласувайте крайно гласуване. Everyone voted. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Четирина... 40 е, гласа за, 2 гласа против. Приема се поздравление за докладчика. Преминаваме към крайното гласуване. Крайно гласуване, нали така? а извинете, последното гласуване за днес. Промишлената политика в ерата на глобализацията. Изменение едно за, против. Отхвърля се второ изменение за, против. Въздържали се, приема се. Трето се оттегля, четвърто за, против. Вдигайте ръце по-ясно, моля. Е, за, против, въздържали се, приема се компромисно изменение А за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против. Моля, гласувайте електронна проверка по седмо изменение. Everyone voted.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 28 за, 15 против, 13 изменения за, против, въздържали се, приема се С като компромис за, против, въздържали се, приема се. 17 изменение за, против, въздържали се, приема се. Разделно гласуване се иска по 18-то изменение, по първата част за, против. Нека да направим електронна проверка по първата част на 18-то изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 25 гласа за, 18 против. Приема се по втората за против, въздържали се, приема се. 19 изменение за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против. Не е съвсем ясно, така че да направим електронна проверка. Everyone voted. Vote is closed. Край на гласуването. 18 гласа за, 25 против, отхвърля се 21 изменение за, против, отхвърля се. 22 съвместимо с 21, макар че това няма значение, за, против. Електронна проверка по 22 изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 22 гласа с... Извинете, 20 гласа за, 22 гласа против, отхвърля се. 23-то изменение за, заедно с 24-то. За, против, електронна проверка, моля, по 23 и 24. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 11 гласа за, 30 гласа против. Е, голяма разлика. Компромисно изменение Д. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 се оттегля, 28 за, против, въздържали се, приема се 29 за, против, въздържали се, приема се 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Крайно гласуване, моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 39 гласа за, 1 глас против. Поздравления за докладчика. За voting това приключваме гласуването. Right, we move uh, to the uh, discussion on the... Преминаваме към дебата по точка наречена настоящо положение и бъдещо по-ефективно взаимодействие между Европейския фонд за регионално развитие и други структурни фондове. Господин Коферати има думата. Grazie Presidente. Come i colleghi sanno, la coesione sociale, così come la coesione... Както знаят колегите, социалното взаимодействие и сближаване е не само основен принцип на политиката на Съюза, но това е един от най-важните фактори. Извинявайте, казва председателката. Моля тези, които искат да излязат, нека излязат тихо. И така, Социалното и териториалното сближаване, това са два основни елемента на политиката на сближаване, но това са и фактори за конкурентоспособността, както се оказа в последно време. Териториите, регионите могат да привличат инвестиции, ако имат съответния силен кохезионен елемент застъпен в тях. Така може да се произвеждат в тези региони конкурентоспособни продукти. Т.е. сближаването трябва да бъде завършено и това ще означава само ръст, економически ръст, победните ще стават по-богати и благоденствието ще се разпространи върху цялата територия за която става дома. През първите години на економическата криза се оказа, че структурите, структурните фондове са изключително важни. И те не винаги се използват както трябва и с необходимото внимание. За, съществ... за съжаление, част от ресурсите бе загубена, друга част не бе използвана адекватно и не бе използвана за целта, за която трябваше. Аз мятам, а това не е само мое мнение, че стратегиите, които имаме, са залегнали в нашите документи за 2020 година, смятам, че политиката на сближаване трябва да върши и за социалните и териториални аспекти на сближаването и тези политики трябва да бъдат координирани една с друга. Защото ако погледнем историята, ще видим, че не винаги е имало подобна координация. Е, липсващата координация на, в, за една територия е подало до това, че политиките не са били прилагани ефикасно. Значи, аз нямам съмнение, че е изключително важно социалното сближаване в най-общ смисъл трябва да върви ръка за ръка с териториалното сближание. Но тук социалния фонд трябва да бъде концентриран главно върху тези дейности, които ще опосредстват добро качество на заетостта, е, иновациите, изследванията, образованието и по-нататъчната професионална квалификация. Има и друго също така разпространено мнение и в нашия парламент – че трябва координацията да се дефинира между фондовете. Другото мнение обаче е, че социалния фонд трябва да престане да съществува. Но социалния фонд трябва да осигурява качеството и количеството на заетостта. И като такъв фонд, Европейския социален фонд трябва да продължи да съществува и да се използва. Това означава, че може да се създаде един регламент и една обща стратегическа рамка, но също така трябва да се направи разделение между Европейския социален фонд и другите стимули за развитие. Също така и е в и е по отношение на кризата и нейните последствия, Естествено, че искаме възстановяване на економиката и економическия ръст, но именно за това е необходимо да се въведат правила, които ще дадат възможност на териториите на регионите да имат да се движат по ясни правила. Затова парламентът и е, комисията трябва да действат превентивно – трябва да се опитат да въвлекат всички актьори, които използват социалните фондове, да бъдат привлечени в общата стратегия. И както се казва в нашето становище, ние искаме да накараме комисията да, да прокара бързо реформите на структурния фонд, на структурните фондове като съсредоточи вниманието си главно върху заетостта и всички с нея свързани въпроси. Защото ако погледнем развитието е, на стратегията 2020, ние имаме нужда от едно качествено развитие, от един качествен ръст на економиката. Е, трябва да знаем трябва да са ни ясни предизвикателствата и, и трудностите, с които се сблъскваме при използването на фондовете, но трябва да знаем, че те имат е, огромно значение за изпълняването на стратегията 2020. Фондовете трябва да бъдат реорганизирани, но в рамките на тази реорганизация трябва да направим разделение и трябва да, да ни е ясна разликата между социалния фонд и структурните фондове. Естествено, мнението на колегите много ме интересува, за да мога да го формулирам в моето предложение. Може би няма да мога да видя в цялата дълбочина отделните предложения на първата дискусия, но във всички случаи обещавам да се занимая в подробности с а, предложенията за изменение. Томас Ман, благодаря на докладчика, който каза, че Европейския социален фонд трябва да продължи да съществува. Аз съм много за това. Социалният фонд е символ за успеха на Европа. За разлика от други фондове, средствата от другите фондове се отделят за разни изследвания, но те не стигат в крайна сметка много често до потребителя, за който са предназначени. Това не, не се отнася за социалния фонд. Е, той подпомага общински бюджети, когато, бюджети, когато общините не са имали достатъчно средства за, определ... за прилагането на определени мерки. Така че ние тук говорим за качество и количество. В е, доклада на господин Стафокакис се казва, че е, той иска ясни правила, но а, е, какви правила всъщност? Едно общо управление на фонда или, е, добре, той говори за координация, аз съм за това, но как да се специфицират тези фондове, как да се определят целевите групи. Мисля, че ако успеем да направим това, ще имаме успех. Аз съм за, един много, за едно много ясно разделение на отделните елементи да определим ясните целеви групи, които ще са предмет на помощта. Аз чух и други мнения за обединяването на, мнение, на фондовете. Мисля, че това не бива да правим. Европейския социален фонд трябва да се реформира. Ние всички го знаем това, но основната мисъл, която стои за този фонд, трябва да бъде запазена. Ето защо съм съгласен с повечето от предложенията. Може би две или три точки бих предложил, но те имат положителен характер към това, което чухме от теб. Благодаря ти. Thank you, uh, Mrs. Благодаря. Госпожа Шратер има да ме... Благодаря. Благодаря на докладчика за този интересен доклад. Параграф 7 е ключовият параграф и мисля, че именно а, в параграф 7 се, се, е поставена основната идея на фонда. А, трябва ни една, един общ регламент, но с ясни правила. За съжаление, едно важно изменение не бе прието сега при гласуването. Това беше изменението, което говори за развитието през последните години. А, всъщност, аз исках да вървим в посока на доклада. Той не успя да бъде прият, защото не можахме да го обсъдим и мисля, че превода не беше много ясен. Но ако продължим както до сега, социалния фонд ще получава все по-малко средства. И тогава се поставя въпроса, и това беше основанието за моето предложение. Тогава се поставя въпроса какъв процент от средствата, какъв процент от социалния фонд ще бъдат отделени за оперативните програми, дали ние трябва да, да определяме този процент или трябва да оставим това да е прерогатив на националните държави. Това не беше много ясно, но това е всъщност въпрос, който трябва да дискутираме отново. Иначе аз съм на мнение, че ни трябва е, че това, което сме решили до момента, това трябва да бъде приложено. Следващият въпрос. Ако погледнем в комисията и в, коми... в регионалната комисия, много обсъждат се много основни въпроси. Политиката на сближаване е поставена под въпрос. Тя предстои да бъде разделена и това не е добра. Затова съм благодарна на докладчика, който казва, че политиката на сближаване трябва да бъде запазена. Е, трябва ни регламент, общия е, регламент, който уточнява функционирането на отделните фондове. Аз си при резолюцията бях за намиране на една обща формулировка – едно абсолютно разделение би означавало намаляване на средствата. Това е много важно. И на следващото място. Социалния фонд трябва да бъде контролиран. Тук трябва да видим а, това да не става за сметка на по-малки проекти, защото фондовете, е, са свързани с е, ДДС, с е, други критерии, но всички тези допълнителни подробности ще ги опиша по-ясно в моите писмени предложения за изменения. Много е важно обаче да доразвием този регламент за социалния фонд. Благодаря госпожа Моран и след това госпожа Хирш. <coughs> Euh, Благодаря, госпожо председател. Искам да подкрепя казаното от колегите, особено от господин Ман, по този доклад на господин Коферати. Трябва да имаме европейски политики за сближаване. Защото на европейско ниво трябва да взимаме решение относно действията в тази посока. Европейският подход трябва да е абсолютно ясно послание, което да се отправи. Втория ми коментар е свързан с точка 7 по отношение на това да се прави по-голям принос на Европейския социален фонд. Много специфичен е сектора на хората, които живеят в регионите. И това трябва да се отчете. Третия ми коментар е свързан с точка 8. Там се предвиждат срещи с регионалните и местните нива на управление. На тези срещи трябва да се обсъждат местни проекти, защото понякога заинтересованите лица нямат познания относно фондовете и много често има твърде голяма бюрокрация. Така че от една страна трябва да има цялостен подход, от друга страна процедурите трябва да са по-опростени и оптимизирани. И това трябва да се прави на начален етап, защото това искат хората. Това не е в противоречие с последния ми коментар, който е следния. Много често регионите използват средства от тези фондове и всъщност самите региони допринасят за голямото количество бюрокрация – Това изкривява измерението на европейската политика, затова трябва да сме много предпазливи. Не трябва да има твърде голяма децентрализация на Европейския социален фонд. Защото това ще усложни европейския подход който да се прилага на място и ще ни отежни живота по отношение на осъществяване на социалното сближаване. Значи от една страна трябва да сме по-строги, от друга да сме по-снисходителни. По-строги трябва да сме към посредниците, защото те осложняват ситуацията и това не е добре за хората на Европа. Надя Хирш. Благодаря, госпожо председател. Много от точките, от въпросите бяха засегнати от колегите. Искам да кажа, че Европейския социален фонд е нашия инструмент за да поощряваме социалната политика и заедостта. Това е нашият европейски инструмент който непрекъснато дискутираме и, и ние имаме нужда от него. Това е именно инструментът, който се вижда от гражданите. Когато има една табелка, че даден обект се подкрепи от Европейския социален фонд, те го виждат. Затова смятам, че именно компетентността за този фонд трябва да има нашата комисия. Естествено, че ни трябва координиране. Те, дейностите трябва да бъдат координирани с фонда за глобализация и с другите фондове. Това е разумно, това е ясно. В противен случай бихме водили една неразумна политика, безотговорна политика, но това е наш инструмент и трябва съвсем ясно да кажем, че ние искаме да правим нашата политика с този фонд. Но ясно трябва да кажем, че всеки регион в Европейския регион, във всеки регион има групи в неравностойно положение, които групи могат да бъдат подпомогнати чрез този социален фонд. И в богатите страни има такива групи, които имат право да бъдат подкрепяни от този фонд, независимо дали става дума за по-възрастни хора, за младите хора или за хора с мигрантски происход. В такъв смисъл аз съм уверена, че с това становище ще дадем добър пример за е, желанието, за посоката, в която искаме да вървим в бъдеще. Напълно съм съгласна. Трябва фонда да остане приоритет на комисията по зето. Знам, че Комисията по регионални въпроси иска да поеме палката, но ние трябва да продължим битката за оставане на фонда в правомощията на Комисията по заетост. Господин Коферати. Искам да благодаря за колегите, за техните забележки и коментари. Радвам се, че темата за разделянето на социалния фонд от другите фондове е централната тема, е централна тема за всички, аз не се съмнявах, че преобладаващото мнение в нашата комисия ще бъде именно запазването на фонда, но и противоположното мнение е доста разпространено тук в парламента. Ние може да противоречим обаче, когато сме единни по този въпрос. Тогава текстът ще стане по-разширен, по-интегриран. И това е основният въпрос, върху който ще се съсредоточим и върху който трябва да постигнем съгласие. Мисля, че има и чувствителност по този въпрос. В комисията аз не виждам разнобой и при политическите групи. Има е, тенденция за хората, които и за институциите, които отговарят за териториалната политика, те да искат е, да се съединят фондовете. Но ами ние знаем колко е ясно, колко е важно е, работата да се извършва качествено и това може да се осигури само когато имаме разделение между специфичните инструменти. Администрацията желая често да обедини ресурсите, след което да взима решение, като не прави разлика за происхода, е, по происхода на средствата. Но от наша гледна точка това е политическа борба, защото ако Европейския социален фонд не бъде на разположение, ще е много трудно да постигнем целите на стратегията 2020. А пък това е нещо, което за нас е изключително важно. Има много хора, които казват, че е, са необходими реформи, но тези реформи трябва да обхванат всички фондове, а автономията на Европейския социален фонд трябва да бъде гарантирана. Благодаря. Нека да погледнем сега сроковете Крайен срок за внасяне на изменения 14 е декември 12 часа, разгледане на измененията 24 и 25 и приемане в комисията по заетост на 1 февруари. Благодаря. Така приключваме тази точка. Следващата точка е изслушването по темата инструмент за микрофинансиране. Ще направим 5-минутна почивка, за да може експертите да вземат местата си. Аз познавам някои от тях. Те вече са били тук някои от тях вече са дошли, други изчакваме. Ще започнем в 10.30. Ще започнем с няколко минути. Uh, Благодаря. Добре дошли на всички експерти на днешното изслушване. В момента четирима са тук. Още един експерт ще дойде след малко. Надявам се, че става въпрос за проблеми с времето, тъй като в много държави членки имаме затруднения в момента. Искам да дам думата на госпожа Брун Леон. Тя ще се изкаже от името на Европейския инвестиционен фонд. А, извинявам се, първо ще дам думата на Кинга Гьонц, ако е тук. Кинга Гьонц и след това експертите. Благодаря. Съвсем кратко представяне. Имаме много въпроси и искаме да получим отговори. Радвам се, че правим това изслушване доста скоро след като взехме решението, като идеята е да видим как текат нещата, как се изпълнява програмата. Искам да спомена някои характеристики на тази програма, която за нас е изключително важна и ние смятаме, че е важно да се следи изпълнението. От една страна имаше известен характер на спешност, когато изготвяхме програмата, защото трябваше да се справим с проблемите, породени от кризата, свързани с заетостта, социалните проблеми, така че аз искам да разбера до какъв етап е стигнало изпълнението. Останах с впечатлението, че има известни забавения, след като присъствах на една видеоконференция. Сега сме почти 2011 година, искахме реалното изпълнение да започне през 2010 година по отношение на действието на програмата. Надяваме се, както обеща и комисията, че възоснова на характера на този фонд той ще привлече повече ресурси. Оценките показваха, че ще имаме около 500 милиона евро, като част от средствата ще дойдат от търговски банки. По предварителни данни, тези средства са много-много по-малко сега, затова искам да получа информация за това как смятате да привлечете повече ресурси от търговските банки. Европейския съюз е основния носител на риска и това е нещо, което има стойност за търговските банки. Още нещо, което чух, че е изчезнало от плановете. Някои от нас обмислят Uh, Маляване на лихвата възоснова на участие на Европейския социален фонд. Гледаме и географския баланс. Доколкото знам, двата договора, които са подписани за гаранции, са подписани с две страни, които имат добра история по този въпрос. Доколкото знам, комисията подготвя договори с други страни, отново такива, които имат добра готовност и добър опит. Искам да разбера как смятате да процедирате по отношение на географския баланс. Освен това, Имаше известни притеснения по отношение на така наречения елемент на менторство. Искам да разбера как ще гарантирате този елемент. Няколко страни казаха, че може да участват с гаранции. Това е нещо изключително важно, тъй като идеята да се подпомогнат нези, които са в социална изолация, страдат от кризата. Доклада казва, че няма достатъчно информация. Много от потенциалните участници, потенциалните клиенти нямат представа за какво става въпрос. Искам да попитам дали смятате да разпространите информация по по-добър начин. И основният въпрос, възоснова на дискусиите е следния. Как може този нов инструмент да се фокусира върху наистина онези страни и социални групи, които са в затруднено положение и как може да се насърчат по-развити системи за микрофинансиране – за да не останем само в рамките на един инструмент и да не подкрепяме страни, които вече разполагат с такива добре развити инструменти за микрофинансиране. Надявам се, че ще получа отговор на тези въпроси и ви благодаря за това, че ще участвате в изслушването. Благодаря. Сега веднага ще дам думата на първия ни експерт от Европейския инвестиционен фонд от Люксембург, ръководител на отдела за мандати, госпожа Бирте Брун Леон, Имате 10 минути. Благодаря. Много се радвам, че имам тази възможност да присъствам тук днес, да ви дам малко повече допълнителна информация, особено а, за инструмента за прогресно микрофинансиране. Аз представлявам Европейски инвестиционен фонд и се надявам, че ще ви представя на достатъчно добре предизвикателствата, с които се сблъскваме и ще успея да отговоря на много от въпросите, споменати от госпожа Гънч. Втората част от инструмента вече също е в действие. Радвам се да ви го съобщя и ще ви разкажа за конкретните елементи след малко. Първо, може би е добре е да, да вземем предвид уникалните политически е, контексти и цели на Progress Microfinance. Целта е да се подобри достъпа до финансиране за малко предприятията и самонетите. Целта е да се помогне на не, е, за безработните, за да може да се е, интегрират и след това в последствие да се реинтегрират към конвенционалното банкиране. Сто милиона евро са заделени от Европейската комисия, а и пет пъти повече ще достигнат до микро... А, като микрокредити до получатели в Европейския съюз. Като същевременно целта е да се насърчи развитието на микрофинансирането в Европа и да се постигне устойчивост в микрокредитирането. Микрокредитирането обаче не е панацея – то не може да разреши всички проблеми, свързани с безработицата или липсата на конкурентна способност. И Progress Microfinance не може да се разглежда като единствена програма катализатор тук. По-скоро е необходимо да се разработят регулаторни мерки в държавите членки, които да насърчават е, развитието на една устойчива система за микрофинансиране в Европа. Е, елементите тук биха свързани с покриване на разходите за посредниците, политики за лихвите и ресурси за е, увеличение на капацитета. Но все пак програмата Progress Microfinance е един от крайъгълните камъни на това усилие. С какви е, предизвикателства се сблъскваме? От началото трябваше да се свърши много работа по структурирането на инструмента, така че да се отчитат потребностите на посредниците и на крайните бенефициенти. Стратегията за инвестиране трябваше да бъде насочена към конкретен сегмент на микрофинансирането, а именно социално микрофинансиране, за което нямаше прецедент на европейско равнище. Освен това, тъй като европейския пазар на микрофинансирането е много различен в различните страни, членки на Европейския съюз, нямаше как да подходим по един и същи начин навсякъде, т.е. с един и същи финансов продукт. Оказа се, че ни е необходима цяла гама от финансови продукти, за да откликнем на различните потребности, на различните типове финансови посредници, които действат в областта на фин... микрофинансирането в Европейския съюз. От една страна имаме социално насочени институции, агенции, неправителствени организации. От друга страна има институции за микрофинансиране, които търсят печалба. От трета страна имаме търговски банки. В Източна Европа, например, институциите, които се занимават с микрофинансиране, обикновено имат нужда от дългосрочно финансиране. От друга страна, ако се говори за Западна Европа и за установяване на такъв фонд, тогава се подхожда като към фонд за рисков капитал. Някои от фондовете могат да се радват на защита от риска чрез гаранции. За тази цел структурирахме инструмента така, че да предостави цялата гама финансови инструменти, които според нас може би са, бяха потребни и заеми, и капитал, и гаранции. Така имахме за цел да постигнем добър резултат в цяла Европа. За да подобрим резултата, тази широка гама продукти изискваше различни планове за приложение. Една беше структурата за гаранциите, съвсем друга беше структурата за заемите и за капитала. well, despite these challenges, uh, we, are, we, are, we are very pleased to announce that Въпреки предизвикателствата, с които се сблъскахме, вече с гордост можем да заявим, че Microfinance вече работи и е, че вече работим по конкретни операции. Финансовата подкрепа от инструмента е на разположение на посредниците до април 2016 година и така ще се увеличи достъпа на бенефициентите до този тип средства. Целта е да се насърчи и по-нататъчното развитие на пазара на микрофинансирането чрез насърчаване на добра практика в връзка с бизнес моделите в Европейския съюз. За това се вижда ясна добавена стойност на европейско равнище. Общата платформа, която ние създадохме чрез Project Microfinance, може да служи като основа за всички бъдещи дейности. Има две пилотни инициативи. Едната се финансира от Европейската инвестиционна банка, другата от Европейския парламент. И тези две инициативи вече постигнаха много добри резултати във връзка с създаване на синергии и подготвителна дейност за Project Microfinance. В два случая вече имаме и участие на тези пилотни проекта в конкретни операции за микрофинансиране. Припомняме ви, че Участниците на пазара настояват за това. Бюджетът е 100 милиона от Европейската комисия, като Европейската инвестиционна банка предостави още толкова. Инструмента очаква в последствие да се интегрират допълнителни 47 милиона от други инвестиции. Последствие с допълнителните резултати, генерирани от посредниците, очакваме в крайна сметка да се генерира един общ обем от средства от 500 милиона. Къде се намираме в момента? Вече сме подготвили конкретните операции. Поради тези ранни усилия с удоволствие мога да ви съобща, че предстоят два, два процедури на подписване на инструментите за гаран... гаранции. Едната е свързана с МФА в Белгия и втората е с една нова фундация в Холандия, която се занимава с хора, които се сблъскват с трудности при достъпа до финансиране. Първите транзакции е, по заемите ще се е, извършат през декември, което е доста добър резултат. Вече имаме одобрени 14 операции по заемите и капитала, които очакваме е да бъдат извършени през първата половина на 2011 година. Като цяло очакваме 16 конкретни операции общо по двата типа услуги 8 в Западна Европа и 8 в Източна Европа. Транзакциите са различни по тип посредник. Една трета е с банки, две трети е с небанкови институции и организации. Как очакваме да достигнем до нуждаещите се? Първата цел е да стигнем до необлагодетелствани групи – ще работим с източноевропейски институции за микрофинансиране, които работят с селските райони и с ромите. Втория проект е финансиране на малки организации за развитие в западноевропейските страни. Тъй като инструментът вече действа, ще, запо... ще е, наблегнем повече и на маркетинга чрез активно представяне на важни събития, разпространение на материали и контакти, директни контакти с евентуални бъдещи посредници. Така ще подобрим информираността на евентуалните посредници на пазара. Надявам се че успях да ви представя и основните предизвикателства, с които се сблъскваме и добрите резултати, които вече сме постигнали. Самия факт, че вече сме доста напред, е, е знак за успех. Разбира се, е, очакваме да продължим да работим все така успешно през целия период на действие на инструмента и се надявам, че ще видим резултати от трансформационния ефект на този инструмент и за последниците и за бенефициентите. Благодаря много. Извинявам се за това, че много от депутатите е, все още не са тук. Е, е, изглежда, че е доста трудно да организират придвижването си поради снега, но за да може те да получат информация за днешното изслучване, се надявам, че ще получим от вас и материали в писмен вид. Имаме вече материали от вас, но ако искате нещо да добавите, да допълните, за онези, които не могат да присъстват тук, моля, направете го. А сега давам думата на следващия оратор, който е от Полша, а, изпълнителен директор на Център за микрофинансиране, господин Галошек. Благодаря. За мен е удоволствие да съм ваш гост. Аз съм представител на една мрежа, която е активна в страните от Европа и Централна Азия. Тя беше основана през 90-те години на 20 век. Искам да разкажа как беше създаден Центъра за микрофинансиране, как станахме организация и какво направихме през 90-те години, защото това може да даде информация относно функционирането и прогреса на развитието на структурите за микрофинансиране в Европа. Ние се създадохме през 1997 година. Това беше време, когато правителствата считах микрофинансирането за пълна глупост. Банките също бяха на подобно мнение. Ние бяхме изправени пред ситуация, в която много предприемачи искаха да създадат свой бизнес по две причини. Първо имаше група хора, които бяха съкратени от държавни предприятия, искаха да създадат свои собствени предприятия, тъй като много от държавните предприятия фалираха. Тези хора бяха доста кадърни и успешни, но пазара не им предлагаше нищо. Това пречеше много на страните в Азия, Бангладеш, например, Тайланд – тези хора получаваха грантове за ограничен период от време. Те кандидатстваха за такива грантове в рамките на 3-4 години. След това им се определяха цели. Ако те изпълняваха целите, те получаваха финансиране и разширяване на периода, в който могат да получават финансиране – Микрофинансирането се предоставяше все повече и повече от различни институции, които оперираха не само в регионален, но и в световен мащаб. Това беше ситуацията в началото. Какво става в Източна Европа сега? Сега в Източна Европа има около 60 различни институции, които са устойчиви, поне от оперативна гледна точка. Това означава, че те могат да покрият своите разходи. Не всички разходи, но оперативните разходи. Някои от тях излизат и на печалба. Те работят с различни целеви групи. Сега, ако говорим за напредъка, въпреки че има много предимства на това да се предоставя такъв кредит, както вече ви казах, през 90-те години това се считаше за глупост. 10 години по-късно съществува едно признание, че микрофинансирането може да проработи и в европейска среда и помага, когато се създават малки предприятия. Инфраструктурата в Европа е доста недоразвита и тук стигаме до географските елементи в някои страни, страните от бившата източна Европа, могат да получат заем, например, с гаранция. В Западна Европа много от програмите не са устойчиви, има различни бизнес модели. Има различни институции за микрофинансиране. Някои се занимават с прохождащ бизнес, други финансират вече съществуващи дейности. Проблема е да се види откъде получават финансиране всички тези институции. Не искам да говоря за напредъка толкова много, искам само да спомена, че има една липсваща брънка по отношение на развиващите се в момента структури. Проблема е свързан с снабдяването с финансиране. Има финансова инфраструктура, която е добре развита от друга страна. Има търговски банки, неправителствени организации, социални институции, които оказват подкропа на микропредприятията. Те оказват техническа помощ. От друга страна, те имат нужда от техническа помощ, за да създадат съответните финансови продукти, и имат нужда от техническа помощ по отношение на своето управление. Съществуващите финансови посредници биха могли да помогнат бизнес моделите са важни. Важно е да се види как може да се използва съществуващата финансова инфраструктура – Трети въпрос, по който искам да поговоря, е, че много често се натъкваме на проблема с капацитета за абсорбиране на финансова страна на клиентите. Тук засягаме въпроси като финансовата грамотност, трябва да се оказва подкрепа за бизнеса в това отношение – Значи съществува финансова инфраструктура, но има нужда от допълнително финансиране, за да се доразвие тази финансова инфраструктура, за да може и да се засили потенциала за абсорбирането на средствата, които се предоставят. Това е всъщност това, което исках да представя днес. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор е от Франция. Той е ръководител на отдела по микрофинансиране в БМП Париба, господин Делюцел. Je vais parler en français. Je vous remercie d'avoir euh, sollicité notre avis concernant... Euh, Ще говоря на френски. Аз искам да говоря за Жереми и Жасмин. Това са важни инструменти, за микрофинансирането в Европа. Защото всъщност това е въпроса, който ни интересува тук. certaines expériences dans la microfinance, à la fois dans les pays du Sud et dans les pays... Euh, Париба има опит с микрофинансирането и то най-вече в южните страни, южноевропейските страни. От 17 години имаме пар... сключено партньорство с АТ. Ние бяхме едни от пионерите в тази област, в този регион. И имаме различни модели на микрофинансиране. Имаме модела на меценатството, който проистича от Франция, но също така и доброволните компетенции, които се отдават на доброволни начала на хора, които искат да се включат в различни проекти, възможност за получаване на консултация и така нататък. Финансовата грамотност е важна тук, т.е. информацията на клиентите. За нас това е важно. През преди около 4-5 години започнахме една инициатива, която се насочваше към меценатството, а именно дейности, за ко... при които става дума за инвестиции в, при микрофинансирането. Имаме около 300 хиляди хора, които взимат кредити, получават кредити, хора или организации, разпръснати в около десетина страни. Обемът на финансирането е около 50 милиона. Около 80% от получателите са жени. Става дума за развитие на микрофинансирането в Европа. Преди това подкрепяхме микрофинансирането главно във Франция. Е, Патрик Саби също ще говори по този въпрос след маничко. Той може да разкаже как преди няколко месеца с... започнахме преговори с нашия френски партньор АТ за е инициатива в Белгия, това е микростат, която, който ще бъде открит след няколко седмици. Е, фондът за Европейския фонд за развитие тук също участва. Това е един нов инструмент. И така, това е рамката на нашата дейност, на дейността на БНП Париба. А сега искам да кажа няколко думи за микрофинансирането в Европа в сравнение с микрофинансирането в Юго-Источна Европа. В Европа микрофинансирането е сравнително малко застъпено. в сравнение с страните от юга. 2% от капитала се използва за европейско микрофинансиране. И това е много малко в сравнение с капитала, който се използва в света за микрофинансиране. От това правим извода, че има необходимост за, от микрофинансиране, особено когато говорим за, микро, за, за финансовата криза. Вследствие на едно изследване се оказва, че има в Европа около 700 хиляди организации, които имат нужда от кредити. Това е един обем от около 6,3 милиарда евро. Но в днешно време вероятно може да се говорят за стойности, които са три пъти повече голям, големи. Около 17% от европейците живеят под прага на бедността. Половината от това са хора, които работят, а 10% са около, е, около 10% са хората, които са безработни, това са около 24 милиона. След падането на Берлинската стена, много хора искат да започнат с малки предприятия и да създадат своят микробизнес, но и ние мислим именно за тези хора, какво може, как може да им помогнем с е, средствата, които имаме на разположение. Е, преди три години имаше конференция на Европейската платформа за микрофинансиране. Това се случи в Люксембург. Бяха поканени 350 експерти от 200 организации и в края на конференцията имаше пресъобщение, което вероятно е публикувано днес вече в интернет. Там бяха изразени три важни послания засягащи микрофинансирането в Европа. Е, трябва да е ясен контекста на микрофинансирането. Микрофинансирането в Индия, например, е в тежка криза вследствие на, на мерките, предприяти от държавата финансирането там е изправено пред големи трудности в Индия. От тази ситуация и от тази криза може да се получи много и това е червената нишка на, моите, на моето изложение. От една страна имаме лихвите. Лихвите е много сложна, всеобхватна тема в Европа и особено в южната част на континента, се сблъскваме често с проблема за лихви по-високи от 2%, т.е. изискват се повече от 2% лихви от бедните кредитонаематели. В рамките на католическата църква имаше дискусия между доминиканците, които казваха, грях е да се дават пари срещу лихва, а францисканците, които бяха първоначалниците на, на микрофинансирането, казваха, да, но трябва да се покрият разходите на микрофинансирането. Тази дискусия трае около 50 години и бе приключена накрая от папата и е с решението, че наистина а, трябва, има необходимост от лихви, но тези лихви трябва да са разумни и те трябва да служат за покриването на разходите. Тоест трябва да имаме един економически модел, който да е разумен. И това е стар, стар спор, който все още съществува в нашите среди. Около 30% лихви се изискват е, за микрофинансиране в южните страни. Е, мексиканците казват е, по-малко лихви от 55%. Не е разумно, не могат да се покрият разходите от микрофинансирането, а пък в някои страни лихвите стигат до 80%. Колкото са колкото по-големи са кредитите, толкова по-големи, по-големи са рисковете и разходите. Това е една ясна пропорция. Дискусията върви и днеска може да има различни решения, може да има партньорство между частния и, общ... и публичния сектор, но едно микрофинансиране не може да се задоволи, за съжаление, с лихви от 2%. Тоест, трябва да развием економически разумни модели. Нищо не се случва безплатно, някой трябва да покрие разходите. На второ място. За надзора, за регулацията и за саморегулацията. В южните страни микрофинансовите институции са си създали често свои правила, защото там няма право, под което да, на което да се подчинява микрофинансирането е, когато погледнем пионерската работа на АД във Франция, виждаме, че има законодателни промени във Франция, където се разрешават, където има изключения за банки, които дават микрокредити. И това не бива да се подценява. Това е нещо много важно. Базиският комитет предприе консултация пред една година. Е, резултатите бяха публикувани преди три месеца и тук става дума за надзора и регулирането на микрофинансиране. Това е документ от 50 страници и който обобщава. И може да се, този документ може да се обобщи последния начин. Важно е да има правила и важно е да има специални правила за микрофинансирането. От друга страна е важно да имаме едно разумно регулиране, което да е адаптирано на особеностите на микрофинансирането защото тук става дума за много характеристики, е, които зависят от това, че се подкрепят именно бедни кредитонаематели. Франция е един пример за това. Има специална служба за надзор на микрофинансирането и финансовият надзор във Франция се занимава изключително с микрофинансирането. Не знае дали това е така във всички държави членки на Европейския съюз. На трето място микрофинансирането и достъпа за европейските граждани. Аз съм твърдо убеден, че микрофинансирането може да се развива само тогава, когато малките предприятия и малките малките предприятия могат да допринесат до, за микрофинансирането. В Индия, в Штатите действат различни инструменти с различни организации, като Вавилон, например. в това може да се случи чрез интернетни страници. Има правила, важно е да има правила. Това е една от възможностите, които интернета предлага в Европа. Но Холандия и Люксембург правят изключение. Те не са включени в тези интернетни портали. Тук е става дума за малки банки. Малките банки по принцип не могат да предлагат обаче фондове, и микрокредит... фондове за микрокредитиране на своите клиенти но се увеличава все повече нуждата от микрофинансирането. Има много запитвания от страна на клиентите към банките, но в тези страни, Люксембург и Нидерландия, има законови проблеми, там не се дават защити за а, микрофинансирането и за, за микро за кредитите по микрофинансирането, въпреки че е, перспективите тези кредити да се изплатят не са никак лоши. Това бяха някои забележки, опи, описващи състоянието на нещата в момента. Какви са перспективите? Имаме 700 е, хиляди кредитонаематели и 6 милиарда евро. Вероятно това е една остаряла прогноза. Има необходимост от микрокредитиране, но въпросът е как ще се покрият разходите. Повечето от микрофинансиращи организации в е, Европа трябва да нараснат, да се обърнат към повече клиенти, така че те да могат да покрият своите разходи. Това е важно. Затова ни е необходима рамка от правила, която да е разумна във, всеки, във всяка държава членка ситуацията е особена и трябва да се вземат предвид както конкретната ситуация, така и конкретните нужди на населението. Не бива да си правим иллюзии. Микрофинансирането не е панацея срещу бедността бе дадена Нобелова награда за микрофинансиране. Има голямо, големи очаквания, но в кризата тези очаквания станаха много реалистични. И мисля, че ако прекалено много средства изтичат от Брюксел и Люксембург, това ще има негативни последствия. Важно е Европейския да съюз да използва а, е, инструментите си разумно. Благодаря. Uh, Благодаря. Имаме друг точка в дневния ред, която трябва да покрием, а именно приобщаването на ромите. За това трябва да се движи възможно най-бързо с програмата. Давам думата на господин Ойолаки, директор на инициативата за микрофинансиране Унгария. Благодаря ви много. Извинявам се, че малко закъснях. Не бях предвидил това, но изглежда, че ще вляза в спор с своя съсед. Още в първото си изречение, е, което съм подготвил, е че бих искал да се увеличи микрофинансирането за бедните, е, дори е, е, и когато няма да има пълна възвръщаемост на средствата и дори когато няма голяма вероятност програмата да се увеличи по мащаб, мисля, че основният въпрос тук е дали инициативата си струва е, да се. Е, може да се повтори и дали си струва да се повтори. Ще ви разкажа за моя опит в създаването на програмата, наречена Киот програм, една, е, едно дружество с нестопанска цел – и ограничена отговорност. която реши да се занимае с микрофинансиране във връзка с пилотната програма за ромите, много важна за източни на Европа. Основната цел на инициативата за микрофинансиране е да помогне на бедни хора, основно роми, да подобрят своето положение по достоен начин, като им предостави финансови услуги, информация и социална помощ. Тоест има неща, по които ние си приличаме с вече споменатите грами. Нека да кажа няколко неща за това, кои са ромите. Защото, може би, не в тази зала, но на много други места хората не си дават сметка, кои са ромите. Те си мислят, че ромите са едни хора, които се обичат шарено и а, не обичат да се подчиняват на властта, а обичат да свирят и да пеят. Нека да ви разкажа за какво става дума. При нас всъщност ромите в Унгария са 7 8% от населението, т.е. 1 милион души. Те са хората, които най-много са загубили след промяната на режима през 90-та е, година, защото по време на комунистически режим имаше една, макар и много груба, все пак добре е, организирана интеграционна политика. И е, ромите бяха карани да работят е, в тежката индустрия и в е, кооперациите. Веднага след като се е, а, а, е, държавните предприятия, тези хора загубиха своята работа и а, е, само 35% от мъжете и 20% от жените роми а, работят. А, много лошо е положението с социалното а, приобщаване. Те живеят в гета, в ужасяващи условия, учат в отделни училища, където образованието е с по-низко качество. Близо 80% от, от децата в а, Унгария завършват средно образование, но едва 10% от децата на ромите завършват средно образование. И също така искам да ви съобща, че 70% от ромите печелят и, и, и, имат изключително ниски приходи. А, в най- ниския процент на приходите се намират. По време на комунизма нямаше помощи и за безработни, но с изключение е, на тези помощи, които бяха въведени, правителството, правителствата на Унгария не успяха да измислят други начини да помогнат на ромите. Затова заедно с няколко приятели се събрахме и решихме да се опитаме нещо да направим. Прочетохме една много известна книга е, за микрофинансирането и се опитахме да опи... направим нещо. Райфайзен е, има специалисти от Райфайзен, има специалисти по имотите, има специалисти от Делойте Туш и така започнахме и то с собствени средства. След това изпратихме на Генерална дирекция региони кандидатура и получихме още малко средства. Какво предоставяме? Предоставяме заеми без искане за гаранция. Максималната сума е 300, 3500 евро. Целта е тези средства да отидат у необразовани и бедни клиенти е, роми, основно жени. Е, целта е да се подобрят техните доходи. Групова е схемата, т.е. Uh, Имаме групи от 4 е, до 7 души. Ние първоначално искахме да са по 5, но се оказа, че не е толкова лесно това да се организира. А, работим така. Е, даваме средства на първите членове е, от групата. В момента, в който те започнат да ги връщат, средствата отиват в следващите членове от групата и така. Така че има натиск. Връщането на средствата е, е на седмична основа, е, така че има е, по-добра организация при връщането. И насърчаваме спестяването. Унгария е доста сложна страна. Защо? Защото е твърде бюрократична. Банките обикновено не се интересуват от социално микрокредитиране, затова искахме създадем, да създадем инициативата за микрофинансиране, обаче пък нашата инициатива няма как да изпълни условията за даване на пари на заем, които се налагат в е, Унгария. И какво след доста мислене създадохме двойна корпоративна структура. От една страна имаме е, стандартно банково кредитиране, записва се продукта в системата и се финансира и управлява от банките, защото обещахме правителствени гаранции, правителствено финансиране за заемите, но това не го получихме. Така че тук вече се работи в рамките на корпоративната социална отговорност за Райфай. Близо 2 милиона евро е финансирането от тях, като те понасят и загубите от финансирането. Заради това имаме марш от 10%. Банковите услуги са безплатни за нашите клиенти. А също така има и още една структура, а именно инициативата за микрофинансиране, която работи с хора на место, и тяхната цел е да организират целевите групи. Никога не сме си правили е, иллюзията, че е, ще спечелим. Дори да имаме 20 000, 30 000 клиенти, пак очакваме загуби. Очакваме че тъй или иначе няма да, дори да си възвърнем средствата. Нашата цел не е да си възвърнем средствата. Може би това звучи ронгатно, но всички, които участват, все пак а, печелят от други неща. Ето, банкерът, който от, е при нас е директор на банка, може би тази година няма да получи много, но следващата година ще получи достатъчно много средства. Така че можем да си позволим да имаме е, един, едно такова портфолио заеми, от което 10% отиват за ромите. Това е специална услуга. Ако част е, поне от тях, е, от дейностите са е, печеливши, е, институциите могат да си позволят и други непечеливши дейности. Нашите резултати могат да се представят и в цифров план. От една страна ще, ще разгледаме разликата, крайното съотношение. И сега, ако едно семейство, което е получило средства от нас, за да развие някаква дейност и с това спестява на държавата помощи за безработни. И ако с това вече средствата в крайна сметка се изравняват, тогава има смисъл от такава или, или даже има полза за държавата, тогава има сметка. целта е, поради изискванията в Унгария, да се финансират правно регистрирани, е, е, регистрирани в търговския регистр дружества. Какво означава това? Ами много е, тежко административно бюрократично тегло. Ние е, ясно е, решихме, че не искахме да финансираме хора на, е, на пазара на черно. Знаем, че в други страни има микрофинансиране и на пазара на черно в Румъния, в Македония, но нашата цел не е да развиваме пазара на ЦЕРНО. Ето за това настояваме за тези е, изисквания. Но нека да ви дам малко примери, за, за да видите защо е толкова трудно да се е, регистрира фирма. Един е, безработен ром получава 100 евро месечно като безработен. В момента, в който обаче се регистрира като самонает, правителството приема, че той печели минималната заплата, която е 300 евро месечно. Така че очаква от него да си плати социалните осигуровки на базата на тази е, заплата. И така още от самия най-първи ден на регистрацията, без въобще да е спечелил каквото и да било от своята дейност, този човек ще трябва да почне да си плаща социалните осигуровки. Ако иска да се регистрира като търговец, който разкарва, е, примерно, зеленчуци с количка, той трябва да мине изпит. За да мине този изпит, той трябва да учи поне 70 часа е, неща като бизнес английски. Представете си една почти безгработна жена от ромски происход, която те иначе продава зеленчуци, да трябва да ходи на училище 70 часа и да учи бизнес английски и накрая пак да не си мине и изпита. Така че виждате, има много критични изисквания. Какво направихме ние? Занима... Определихме няколко големи ромски гета, някои в села, някои в градовете. А, като в тези гета може да живеят и не роми, но това за нас няма значение. Въпросът е, вие принадлежите ли на ромската общност не се задава. Въпросът е, че ако човек живее там, той най-вероятно е или е, ром, или беден, или и двете. От началото е трудно. Много трудно се създават групите, оказа се, защото хората няма вери помежду си. Основната идея беше да комбинираме това е, социално усилие, което е, е почти като игра е, на пръв поглед с е, висококачествени съвети за бизнеса, защото още първия път, когато дойдат при нас, ние питаме клиентите какъв бизнес ще захванете, сигурни ли сте, че той може да ви носи пари, ще можете ли да си плащате заема. След това им показваме как да си открият банкова сметка, как да я обслужват, как да си плащат за страховката за автомобила, ако това е необходимо и така нататък. Така че нашите клиенти получават бизнес съвети от естество, с каквото по-рано никога не сте се сблъсквали. Защото по-рано може да са получавали някакво микрофинансиране, обаче то как се е давало? Ами някой ги е попитал, искате ли да гледате прасета? Те са казали, искаме да гледаме прасета и са получили някакви пари. Няколко месеца по-късно са дошли да ги питат за връщането на заема. Те, разбира се, нищо не са успели да направят без съвети. И така, ние си поставяме много сериозни цели. Казваме, ако поне 70-80% от заемите се връщат, тогава тази програма може да се препоръча. А, знаете, в Юго-Источна Азия възвръщаемостта е 95%, а, ние не можем да постигнем това, но марж, ако постигнем 80%, примерно, маржа от 10 вече а, о, доста подобрява нещата. Освен това, бихме искали онези клиенти, които си връщат заемите, да бъдат насърчени да изтеглят допълнителни заеми. Защото факта, че ги връщат, означава, че те управляват средствата достатъчно добре. И така, когато оценяваме е, разходите по даден е, заем, трябва да се вземе предвид и е, колко средства се спестяват на държавата във връзка с а, неплатен. това, че не е нужно да им се изплащат помощи за безработни и във връзка с това, че те си плащат социалните осигуровки. Световната банка и Програмата за развитие на ООН следят нашата дейност и я оценяват. Какво ще мога да ви кажа? Човек може много да се вдъхнови от подобна дейност, защото отивате в едно село, хората живеят в някакви ужасяващи условия. Ами какво друго може да се очаква? Получават само едва някакви си 100 евро, работят на черно, на никого не вярват. И лека по лека виждате как нещата се променят, как хората започват с удоволствие да ходят на тези срещи на групите, да си а, сътрудничат, да живеят добре заедно. Мисля, че в тези малки общности действително нашата дейност има трансформативен ефект. И а, някои а, от началото ни се смеят, казват, а, тези също искат да ви измамят, както другите. Сигурно искат да се оженят за дъщеря ви или нещо такова. А, но а, се оказва, че има и сериозни хора, хора, които а, идват на срещите, а, които получиха първия си заем, които успяха да направят нещо. Сега някои от тях обаче е, бяха подложени на побой, защото веднага се появиха роднини, които дойдоха да искат тия пари от тях на заем. И те, когато отказаха да им ги дадат, е, някои от тях пострадаха. Е, има и такива ситуации. Надявам се, че съм успяла да представя нещата. Няма много време, но най-важното е тук да се каже, че не е задължително подобни организации да са печеливши. Важното е те да постигнат онова, за което са започнали да дейност, своята дейност. И затова мисля, че Европейски съюз би трябвало да обмисли структурирането на финансиране на такива организации, където се покрива не финансирането, защото то може да дойде от банки като Райфайзен и прочи, но от Европейския съюз да се покрият оперативните разходи. А, знам, че и от Райфайзен, и от други банки в Будапешта, и Енста има желание за такава дейност, но те нямат желание да се занимават с оперативната дейност на место. И така, финансиране може да дойде, но оперативните разходи трябва да се покрият от някъде, а те са високи. Надяваме се, че Световната банка и Програмата за развитие на ООН ще ни подкрепят и ще постигнем успех. Благодаря. Uh, Последният оратор, преди да преминем към въпросите е генералния менеджер на Microstart, господин Патрик Сапи. 10 минути, ако спазите времето, ще съм много благодарна. Ще се опитам, ще говоря на френски. Аз представям госпожа Новак, която, за съжаление, поради здравословни проблеми не можа да дойде днес. Преди да поговоря по темата, искам да дам малко историческа информация относно микрофинансирането в Европа. Вече 20 години тази система е важна за редица страни в някои страни на Европа. Знаете, че станахме свидетели на деиндустриализация, сега върхлетя и економическата криза. Както каза Емануел Делюцел, с оглед на всичко това, трябва да има по-голяма ангажираност от страна на традиционните банки, които не са имали възможност да упражнят своята корпоративна социална отговорност. Има по-голяма ангажираност от страна на държавите членки и от страна на европейските институции. Европейските институции създадоха цяла поредица от инструменти, инструменти за финансово подпомагане, например, други инструменти в финансовия сектор, които от 2007 година насам имат за цел да подпомагат. Номер 3 и номер 4 са такива инструменти. Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка са заделили около 20 милиона евро през 2009 година и 100 милиона през 2010 година. Освен това една програма която се нарича Жасмин, беше започната през 2009 година. Тези инструменти не са лесни за използване от страна на институциите, които предоставят микрофинансиране, защото има различни трудности, които трябва да бъдат преодоляни. Много държави членки нямат регулаторна рам, рамка, която да разреши развитието на микрофинансирането в Европа. Искам да дам един пример, който беше споменат и от Емануел. По отношение на малките заеми в държавите членки все още преобладават лихвени ставки при отпускането на кредити. Вярно е, че няма хармонично развитие по отношение на независимата работа в Европа в това отношение – Възможно е да се разпространи микрофинансирането в Европа чрез някои финансови инструменти като Жесмин и Прогрес. Това ще даде възможност кредитните портфели да се гарантират при добри лихви, както и да се използва капитал и техническа помощ, която да се предоставя на предприятията за микрофинансиране. Най-същественият пример, който мога да дам е наскорошното създаване на дружеството Микростарт. Това е една съвместна инициатива на АДИ във Франция, БМП Париба Фортис в Белгия и Европейския инвестиционен фонд. Микростарт получи своята правна регистрация през септември 2010 година. Това дружество е плод на доброто сътрудничество между АДИ във Франция и БМП Париба. Двете дружества обаче никога не бяха стигали чак толкова далеч в своето сътрудничество. Сега Дружеството за микрофинансиране е факт. То ще започне да функционира през януари 2011 година. Първоначалният капитал е милион и 200 хиляди евро. Той ще се осигури от БМП Париба. Да се надяваме, че Европейския инвестиционен фонд ще участва. Ади като френско дружество дава своя опит и ноу-хау. Идеята е, освен това, да има микрофинансиране на пазарни стойности. За това ще се осигури допълнителен кредит от 750 000 евро в рамките на 42 месеца. До декември 2010 година 75% от капитала вече трябва да е разпределен между акционерите. Това е едно публично-частно партньорство. И това е важно да се подчертае. Очакваме в първоначалния етап да има около 800 нови клиенти на година. Едно от нещата, което се опитваме да постигнем, е да гарантираме, че економическия модел на микростарт може да се самофинансира до 2017 година. Това ще гарантира дългосрочна стабилност и ще бъде от полза за клиентите. Ще трябва сега да ви представя по подробно различните стъпки, ако Microsoft желая да се развива в Европа, трябва да се отчитат някои ключови елементи и предизвикателства. На първо място, много е важно европейските институции да развият програми за подкрепа на институциите за микрофинансиране. Съществуващите инструменти позволиха на микрофинансирането да се развие значително, но те не са адаптирани за малки кредитни институции, които не могат да бъдат чак толкова съвършени в своята организация при предоставянето на мини заеми. Трябва да се опрости и пакета услуги за инициативи за микрофинансиране. Може да има много добри механизми и инструменти за гарантиране на работата на тези институции, като например една първоначална субсидия. Възоснова на един бизнес план, Международния валутен фонд може да използва този капитал за доразвиване. Второто предизвикателство е свързано с акта за единния пазар в Европа. Развитието тук трябва да се засили. Във Франция, например, през 2009 година инициативата, свързана с самонаетите лица доведе до това, че се създавах стотици хиляди нови предприятия. Трябва да се гарантира европейски устав в следващите няколко години, който ще даде възможност на микропредприемачите да имат достъп до пазара. Регулаторната рамка също трябва да се оптимизира, за да не се налага да се разполага с конкретни квалификации, за да имаме достъп до финансиране. Трябва да се окоръжи естествено и участието на младите хора, предприемачи. Le développement euh, de l'entrepreneuriat social partout en Europe. La Social Coalition Социалното, социалният аспект в Европа трябва да се усили. Такива аспекти виждаме в различните държави членки. Те се развиват. Това е едно важно развитие. Предприемаческият дух трябва да бъде поощрен и то устойчиво. Ресурси са необходими от частния сектор и от публичния сектор – това е важно за микрофинансирането в Европа. Създаване на микрофинансиране от рода на микростат. Те може да допринесе до признаването, за признаването на микрофинансирането в Европа. Микрокредитите могат да опосредстват економическия растеж и могат да помогнат на много хора в затруднено положение. Това са инструменти за економическа демокра... демократизация, като хората се научават по този начин да вземат съдбата в своите ръце. Това са инструменти за социално сближаване, и за глобализиране. Благодаря. Благодаря за това, че спазихте времето. Сега искам и се да приключим до 12 часа изслушването, за да имаме поне 30 минути по въпроса за ромите. Първият депутат, който иска да се изкаже е госпожа Яджевска. Благодаря. Искам да поздравя тези отлични експерти. Наскоро имахме едно друго изслушване и нямахме чак такива добри експерти. Сега искам да благодаря на настоящите експерти, тъй като те направиха отлични презентации. Госпожа Леон говори за нивото на изпълнение на кредитите по инструмента за микрофинансиране. Искам да разбера колко пари са необходими за започването на едно предприятие. Очудвам се, освен това, от ниското ниво на оползотворяване на средствата, тъй като те са на лице. Те не достигат, според мен, до потенциалните бенефициенти. Искам и едно пояснение по един друг въпрос, нещо, което сериозно ме тревожи. Казахте, че в източна Европа средствата отиват основно за подкрепа на ромите. В Западна Европа те отиват основно за насърчаване на економическия растеж. Притеснявам се малко. Аз не съм против ромите. Аз съм от район, в който има много голямо немско малцинство и има и ромско малцинство. Ние знаем какво означава да живеем в едно мултиетническо общество. Ние сме модел за цялата страна. Господин Делюцел каза, че трябва да утроим финансирането. Той каза освен това, че микрозаемите са с много голям риск и са свързани с много големи разходи за управление. Тъй като това е така, може би трябва да гарантираме ефективното оползотворяване на средствата. Има ли някакъв вид мониторинг за това колко ефективно се използват средствата? Това може да ни помогне да стигнем до по-добри решения за бъдеще. Съгласен съм господин Галусек, който каже, че организациите, които подкрепят тези дружества, действат по един хаотичен начин и са доста разпокъсани. Може би те трябва да се класифицират, това ще подпомогне е, подкрепата за бизнеса. Има ли някакви инструменти, които да спомогнат постигането на нещо подобно? Много ми харесаха примерите на господин Уилаки. Надявам се, че правилно произнасям неговото име. В вашия проект вие съчетавате разум с сърце. Това не е лесно винаги. Имате ли възможност да ни кажете за добри практики, които да приложим в Европа? Благодаря. Госпожа Елизабет Моран. Благодаря. Аз също искам да кажа, че е, изслушването. Беше много интересно. Имаме тук истински експерти, които говорят за конкретни неща. Благодаря ви, госпожо председател, за организирането на това изслушване. Искам да отправя въпрос към нашите експерти. Те казаха, че е много трудно да се достигне до най-бедните с тези кредити, микрокредити. Интересно ми е дали има статистики за достигане на бедните жени чрез микрото, микрокредитите. Мисля, че не в, интер... в международна перспектива това са главно жените, които имат нужда от микрокредити на европейско равнище, как изглеждат нещата. Госпожа Шройдер има това. Благодаря. Аз видях съвсем ясно, че е, видях, смятам, че унгарски пример е много интересен. Само се очудвам, че не се използват по-големи възможности, например възможностите на социалния фонд. Всичко, което описахте, може да се подкрепи чрез този фонд, включително и комбинацията с допълнителни средства. Всъщност от Унгария зависи да получат подкрепа от фонда. Защото вашата, вашите средства са прекалено мънички, прекалено ограничени, за да подкрепите целия си проект. А пък подкрепа чрез социалния фонд може да се осъществи за 7 години. Така че е, използвайте тази възможност. Освен това, очудваме колко е, големи са трудностите и колко бавен е прогресът. От една страна, хората, които се занимават на практика с микрокредитиране, те, казват, че това е, е сделка, която е обречена на загуба. От друга страна, другите експерти казват, че това може да бъде и печеливш бизнес, така да се каже. Тоест, от какво зависи? Може би е, става дума за възвръщане на, обрат, на, на капитала чрез посредниците, интересуваме всъщност кой поема риска. Изходната точка нека бъде, че това е сделка обречена на губене и ако някой спечели, това е по-скоро въпрос на шанс. Така че интересно ми е как работите вие какви са вашите договорки с Европейската банка за инвестиции? Зная, че Европейската инвестиционна банка не е, няма да е готова да покрие риска. Благодаря, Кинга Гянц. Моля ви да сте максимално кратка. Предлагам, тъй като нямаме достатъчно време, знам, че експертите си водеха записки да е, изпратят своите отговори те в писмен вид, защото няма да имаме време за доклада за ромите. Защо правим това? Много влакове и самолети са отменени и много членове искат да приключим около 4 часа днес, за да може хората да се приберат в къщи. Това са много важни въпроси и трябва да бъдат обсъдени. Кинга Гьонц има думата. Благодаря. Съвсем накратко. Имах няколко въпроса в началото, получих някои отговори, някои въпроси останаха без отговор. Това публично изслушване беше интересно по няколко причини. Аз не смятам, че Инструментите за микрофинансиране са панацея. не могат да разрешат всички проблеми. Презентацията на господин Улеки ясно показа, че това е един инструмент, който може да помогне на социално изолираните групи в неравностойно положение, като ромите, Положението на ромите не е такова само в Централна и Източна Европа. И те са много често в неблагоприятно положение и тези ресурси могат да бъдат използвани за тяхно добро. Бих искала да приканя управляващите организации да стигнат на е, една по-широка основа, да отидат по-далеч, ако може. Много е важно да се работи с тези целеви групи. Не може да използваме ресурси, ако няма гаранции за тях. Мисля си, че парламента не достига чрез своите програми, на които дава средства до най-уязвимите групи. Говорите за 2% до 5%, между 2 и 5% има други цифри и това вече е нещо различно. Ако има операции от бизнес тип, то определено ниво на лихвата е обосновано, но не винаги те са такива. Вярвам в това, което казвате. Казвате, че се опитвате да установите връзка с различни посредници в различни страни. Надявам се, че ще постигнете напредък. Действието на тези инструменти е твърде бавно, според мен, както каза и колегата. Знам, че нещата отнемат време, но трябва да положим усилия, за да стигнем до хората на място, като комбинираме финансиране от тези инструменти, от Европейски социален фонд. Тази комбинация, според мен, е добра, за да се постигне една добра програма за финансиране. Благодаря ви Очакваме с нетърпение написването на първия доклад. Той ще е полезен. Благодаря. Радвам се, че нямаме време. Тук е докладчика от името на комисията Либе по въпроса за ромите. Те трябва да си тръгне от 12.15. Трябва да отделим време за дебата за интеграцията на ромите. Извинявам се. Благодаря на експертите. Знам, че си водихте записки. Моля ви, ако може, да изпратите е, отговорите си по електронната почта на секретарията. Моля ви да изпратите отговорите не само до конкретните депутати, но и до всички членове на комисията, които не можаха да присъстват. Много е важно това да се случи, защото знам, че ако те бяха тук, те ще да зададат подобни въпроси. Благодаря ви за това, че успяхте да дойдете в такъв ужасен ден. Надявам се, че няма да имате особени проблеми да се върнете в къщи. Надявам се изслушването, по-скоро искаше ми се изслушването да е в ден, в който нямаше толкова много сняг по улиците. Благодаря ви още веднъж. Веднага давам думата на Кинга Гьонц, за да представи своето становище за ромите if uh, Kinga, you could take... Um... Кинга, 4 минути максимум. След това на комисията Либе ще дам 3 минути на останалите по 2 минути, ако нямате нищо против. Започваме отчитане на времето. Не искаме продажите да останат тук по-дълго от 12.30. Okay, I try to be very, very short, although there is some uh, overlapping issues between the previous public hearing and the... Благодаря. Е, ще се опитам да бъда възможно най-кратка. Покрихме някои теми, свързани с ромите, вече в изслушването. Искам да кажа няколко неща за контекста и за обстоятелствата. Знаете, че Комисията по заедост в момента е асоциирана комисия по член 50 от правилник и решението на председателския съвет бе взето много късно. Това означаваше, че аз трябваше да представя своето проекто становище още преди да е взето решение от председателския съвет и преди е да е, е подадена е, е, крайната версия на основния доклад. Така че се надявам, че ще имаме време да а, обмислим а, подробностите заедно. Вчера и оня ден в Комисията по граждански свободи имаше изслушване по този въпрос и се надявам, че една от другите ни задачи ще бъде да координираме своя график с този на Комисията. Комисията заяви, че ще представи своето съобщение, последващо след следващо, предното съобщение за ромите на 9 април. Мисля, че е добре да получим някакъв вариант на текста на комисията преди да финализираме своя доклад, защото иначе губим възможността да координираме дейността си с комисията. Освен това, за унгарското председателство е един от важните приоритети, който ще бъде обсъден на, съвета през юни, е именно това. Затова графикът е важен. Сега, няколко неща по съдържанието ще бъде възможно най-кратка. Няма да ви описвам цялото съдържание, тъй като разполагате с текста включително и в преведен вариант. Когато изготвях проекта становището, не исках да говоря за основните възможности за социално приобщаване на ромите, защото то вече е включено като тема в доклада. А, исках да говоря за това как да се прилагат политиките в тези области. Говоря за използването на средствата от Европейския съюз, за това как да се достигне до нези, които имат нужда от тази подкрепа, какви програми да се подкрепят и за това, че програмите трябва да бъдат по-разнообразни и гъвкави, И освен това, има нужда от а, отношение свързано с развитието. Да се борим за развитие, да подобрим положението на рамите. Трябват ни данни, възоснована за директивата за защита на данните, и използването на средства, на, на фондовете. Е важно да се обърнем и към Организацията за економическо сътрудничество и развитие и да ги призовем в своите проучвания да включат и глави за положението на ромите. Включването на този въпрос навсякъде е важно. Трябва да има наблюдение на ясни показатели, трябва да има съфинансиране между различни със средства от различни фондове, да се простят правилата за регулирането, да има съвместни усилия на различни нива, национално, местно, европейско, да се канят местните власти и ромски и неромски организации, както и членовете на общността, въпреки че има известна нежелание и е, ще работи по измененията. Надявам се, че ще постигнем компромисни измерения заедно с Комисията по граждански свободи, за да постигнем един добър доклад, който да може да се отрази на работата на съвета и да повлияе и на работата ни заедно с комисията, която е наш е, съюзник тук. Благодаря ви много. Да, трудно е действително да се обобщи такъв е, подробен въпрос. Давам думата на докладчика от Комисията по граждански свободи, госпожа Широка. Ярока. Благодаря, е, госпожо председател. Уважаеми колеги, много се радвам, че мога да говоря по доклада си пред вашата комисия. Първо искам да благодаря на Кинга Ганс, е, докладчик в Сянка, е, за и това, че изготви е, такова подробно проекта становище. По-голямата част от твърденията в проекта становището съвпадат с основните насоки на моя доклад, така че ги подкрепям напълно. Мога ли да направя коментари по някои от вашите е, позиции? Първият много важен елемент на вашето становище са фондовете. В три точки вие настоявате за по-целеви, сложни и гъвкави програми. Говорите за комбиниране между програмите, нещо, което е проблем в момента, и за възможност за промяна на регулаторната рамка, за да се избегне е, кръстосаното финансиране. Също така много добре знаем е, какви са, каква е бюрократичната тежест от страна върху плещите на неправителствени организации и други организации, които работят с ромите, които се опитват да получат финансиране. Така че това са все неща, които подкрепим, особено, що се отнася до дългосрочното финансиране. Има някои проблемни области в дългосрочен план. Ще важно да се вземе това предвид. Ето, например, програмата Equal, равнопоставени, бе изключена от а, плановете за 2000 за периода от 2013 до 2020, което е много жалко. Така че трябва да работим по тези въпроси, да има координация между политиките за регионално развитие и другите политики. Бюрократичните правила трябва да се опростят, защото те са много трудни и всички пречки за ком между различните фондове, всички бариери между фондовете трябва да бъдат премахнати. В 3 и 12 абзац споменавате и значението за проуч... на проучванията на социално-економическите потребности на ромите. Казвате също, че е важно да има е... един комплекс от програми. Много важен е този въпрос за мен защото в точка 8 на доклада си аз е, настоявам да има нова е, оценка на положението, да се направи карта на областите, в които е, живеят най-бежните хора. Много от ромите живеят именно там. Също така може да се наложи да се задействат спешни и спасителни операции, защото това са не просто бедни хора, а хора, които са попаднали в спиралата на бедността и положението се влушава все повече и трябва незабавно да се спре това. Ако не го направим веднага, това ще се отрази отрицателно на държавните бюджети и ще предизвика социални напрежения. Така че трябва много бързо да започнат микрорегионални програми за развитие. Някой твърдят, че това е много скъпо. Аз твърдя, че това пак би е било по-ефтино, отколкото дългосрочните проблеми, които можем да очакваме и които вече се усещат в много държави членки. В точка 1 и 11 с удоволствие отбелязвам, че сте изказали своята своето твърдение, че комисията има специална отговорност тук. Призовавате и държавите членки за да поставят конкретни цели и измерими е, цели за социалното приобщаване 2020 година, защото това, както съм напълно съгласна с вас, е липсва. Тук трябва обаче да подчертая, че има частичен, но не частично, но не е пълна при покриване между двете инициативи. Целите на двете стратегии до някаква степен се припокриват, но има и други въпроси, които аз съм подигнал в доклада. А, а, например, настояването за отделна а, специ, специална стратегия за ромите на Европейския съюз, които тук не се появяват, въпреки че са съвместими. последният ми коментар – е свързан с това, че е необходимо да има специален орган за наблюдение на е, работата на стратегията по родмите и се надявам, че докладчика ще се съгласи с това. Е, докладчика Сянка, е, защото вече 6 години в Европейския парламент се борим за специфичен орган, който се заработи с ромите, не просто отговарящи за тях служители. И накрая през септември такава такъв орган бе създаден. Той внимателно наблюдава какво се случва с европейските средства, които са заделени за ромите. Укрепването на този орган и а, неговото установяване като постоянен орган ще бъде много важно. Говорите за показатели, независимо от наблюдение и оценка на въздействието. Много важни въпроси. Но за мен остава наясно в този мотив в към кого се обръщате? Кога призовавате? Комисията или държавите членки да създаде тези показатели? Защото струва ми се в доклада, който аз изготвям за Либе, е, е, аз ясно заявявам, че според мен комисията трябва да извърши тази дейност. А държавите членки просто трябва да участват в процеса още от самото му начало. Госпожа Хърш иска думата и след нея ще говори госпожа Дели. Надя Хърш. Благодаря, госпожи председател. Говоря от името на Сесилия Викстерам, докладчика в Сянка от Алде. Според Сесилия е много важно да се има предвид, че въпроса за ромите е важен за всички е, е, големи институции и за, за всички заинтересовани лица. И за това е важно да се премине към действие. Ето какво тя предлага да се включи в проекта становище. Щето да се призва държавите членки да действат холистично и да търсят конкретни резултати. Един от проблемите е, че въпреки положението на ромите е в центъра на вниманието, все още не сме постигнали никакво решение. Затова е необходима координация, ресурси и укрепване на местните органи. Един от проблемите е, че много от ромите нямат документи и те на практика са хора без документи, въпреки че живеят в една и съща европейска страна цял живот. За тях е много трудно да докажат своята принадлежност към общността. Много често има деца, които не са записани в училище, защото нямат документи. Друга важна стъпка е информацията за миналото – трябва да разпространяваме информация за настоящото положение на ромите и тяхното положение в миналото. Такава информация може да се събере от Европейската агенция за основните права. Сесилия иска и да припомни ангажиментите, свързани с Европейската конвенция за гражданство. И не трябва да има дискриминация при даването на гражданство по какъвто и да било признак, включително и етнически. И накрая това трябва да се направи, за да има свободно движение на хора. Uh, uh, Госпожа Дели има думата. Euh, Благодаря, госпожо председател. Трябва да напомним, че ромите са европейски граждани, както всички други европейски граждани. Те също имат права, основни права, социални права, както всички останали европейски граждани. Това е, трябва да вземем предвид, трябва винаги да го помним, не трябва да мислим само за ромите, но трябва да правим политики, да развиваме политиките и с участието на ромите. Тяхното участие е важно, защото по този начин ромите ще бъдат признати и от гражданското общество. Ромите са дискриминирани, те живеят сред ужасни условия, е, те живеят често в контейнери. Често е, те биват отричани на базата на предразсъдъци и тези предразсъдъци ние трябва да разрушим, трябва да ги преодолеем. Е, трябва да се поощрява развитието на културата на ромите, на циганската култура. На второ място, госпожо докладчика. Естествено, е, говорим за социално но сближаване, но това са човешки стойности – аз смятам, че трябва да включим аспекта на социалното придружаване. Придружаването на, на ромите, когато децата на ромите тръгват на училище или пък а, когато ромите търсят работа, те трябва да бъдат придружавани, да бъдат съветвани. На следващо място – Жените роми са често жертва на изключване и са обект на натиск, на дискриминация, както се каза и тази сутрин. les échelons aussi bien local, régional et impliquer les autorités на регионално, на местно равнище трябва органите на властта да бъдат ангажирани на всички равнища, когато работим по тази, по тази тема, а ни трябва и един интеркултурален подход. C'est euh, ma profonde reconnaissance et mon admiration euh, à nos deux rapporteurs euh, des commissions euh, Libé et, et Emploi. Госпожа Моран, Искам да благодаря на докладчицата и да изрази своето възхищение от нейната работа. Мнението е много високо експертно, но трябва и да сме скромни. Както знаем, ние по-скоро боравим с стереотипи, които не винаги отговарят на истинската ситуация. Така че приемам тяхната, техните мъдри думи и заключения и искам да споделя само следното. Съгласна съм с това, което казахте за стратегията на Европейския съюз и с това, че европейските фондове трябва да допринесат за интеграцията на ромите. Те трябва да бъдат ангажирани за политиката на интеграция на ромите. И това, което чухме, не винаги тези средства отиват там, където трябва, където са необходими. Трябва да развием и прилагаме стратегии за, ефективно, за ефективно разходване на средствата от европейските фондове. На второ място искам да подчертая следното. Съгласна съм с Ливия. Ромското население се намира често в, живее в територии, които са по принцип бедни, където няма възможности за, за работа, за развиване. И това е затворен кръг. Бе предложена картография на тези области. Мисля, че трябва да приложим тук различни стратегии, за да може да изкараме населението от тези територии, от тези области, за да не бъде и по-нататък изключваното в контекста на подготовка на унгарското председателство бе обсъждана тази тема често. Мисля, че трябва да работим на този въпрос. Трето. Ефекта на лоста, на, за включването на тази част от населението. Говорим за заетост, говорим за образование – Питам се дали не може да отидем още по-напред, а именно да се обърнем към семейната единица. де децата заслужават повече внимание. Образованието не е достатъчно. За тази група от населението мисля, че е важно тук да говорим за ролята и отговорността на родителите по отношение на техните деца. Трябва да работим и на този въпрос. И един въпрос по точка 6 а именно за институционалните гаранция за поемане на отговорност. Каква гаранция имате предвид? Това е въпрос към вас. Естествено трябва да се контролира прилагането на политиката, да се анализира политиката, но какво наричате вие а, гаранция за поемане на отговорност? Благодаря. Давам думата на докладчика Кинга Гьонс за обобщение. Четири минути ли имам или три? Всъщност, общо взето трябва да приключваме. Благодаря ви за тези съществени коментари. Наистина съжалявам, че тук има толкова малко членове на парламента. Най-важните са тук, според мен. Нека да взема отношение по част от казаното. Към Ливия. Опитах се в моето становище да отразя някои неща и да добавя неща, които ти не си могла да покриеш, защото твоя доклад е доклад на Комисията по граждански права и свободи. Ти трябва да говориш за основни права, свободно движение, дискриминация и така нататък. Ние се опитахме да разделим двете области. Едната, която се отнася до човешките основни права и едната, която се отнася до социалните въпроси. Тези стандарти, да, те трябва да се създадат на, на ниво комисия, Важно е да има стандарти, които да са валидни в целия Европейски съюз. Аз също смятам, че специалната група е добра идея и тя трябва да е постоянна, а не временна. Трябва да има някакъв вид а, орган, който да се занимава изцяло с а, всички въпроси, свързани с ромите. По отношение на казаното от Сесилия Викстрем, искам да кажа, че аспекта свързан с свободата на предвиждане, предвижване ще се включи в доклада Либе. Имаме нужда от ресурси, естествено, но от много по-голяма доза координация, за да осъществим добри практики. Териториална интеграция. Да, тези проблеми всъщност не са концентрирани само на отделни места. Унгария се опитва да използва различни фондове, като се стреми да покрие различни райони чрез използване на различни критерии, БВП на глава от населението и така нататък. Много често тези райони нямат достъп до обществени услуги и това трябва да се подобри. Децата определено попадат в фокуса. Началното образование ранното детство, придружавано от родителите. Това са изключително важни елементи. По отношение на условния характер, ако не се лъжа във връзка с елиминацията на сегрегацията, много често европейските фондове допринасят за социално неравенство и сегрегация, колкото и да е интересно, те не подобряват положението, а го влушават. Трябва да формулираме очаквания на европейско ниво. Например, не може да се санира един блок в някое предградие в източна Европа, без да се включат всички, които живеят там. Не може да има изключване, защото това ще доведе до гетоизация. Трябва този подход да се приложи навсякъде в Европа. Благодаря. Не искам да продължавам. Очаквам да видя измененията и ние ще работим естествено с докладчиците в сянка, за да променим и становището и самия доклад. Благодаря, благодаря на всички за това, че участваха в този интересен дебат. Аз исках също да направя някои коментари, но ще говорим по-късно. Ще внеса измененията. На изменения значи нямаме време. Крайният срок за изменения 15 е декември. Разглеждане на измененията 24 януари приемане в комисията по заетост на 25 януари. Продължаваме с съвместния дебат днес след обед по отношение на освобождаването от отговорност. Знам, че всички координатори са уведомени относно промяната в дневния ред. Ако всичко върви наред, се надяваме да свършим около 4 часа. Надявам се, че това ще помогне на всички, включително на преводачите, да успеят да се доберат живи и здрави в държавите, от които идват. Надявам се, че ще приключим около 4 днес след обед.